So, schönen guten Morgen allerseits hier im... Добро утро, колеги! Добре дошли в нашия зимен климат, който малко е по-различен от климата отвън от градата. По дневния ред. Предполагам, че дневния ред можем да го приемем, така както ви е представя на вашето внимание. Няма никакви коментари и бележки по него. Второ, езиковият режим. А, той е пълен днес с изключение на малтийски, хърватски и ирландски. А, утре ще липсва само хърватски и ирландски. В нашата комисия имаме нов член. След отеглянето на Гинеш Цуба, като член на парламента, Джоано Дамента Лопес е новият член Нека сърдечно да го приветстваме тук сред нас. Може би той май още не е пристигнал. Освен това, имаме посещение а, от 13 а, е, човека от Лимузен Поро и Шарон. Надявам се, че правилно съм произнесъл имената. А, госпожа Моран Шатие, всъщност е поканила тази група от 10.30 до 11.30, както имаме 11 члена на Норвежкия парламент. Те ще ни посетят всъщност на 18 от 9 часа до 11.30. Сега, протоколите от 12 и 13 протоколи, 12, 25 ноември, 12.15 е, има коментари от протокол... няма е, коментари към протоколи, така че можем да ги приемем. Сега да пристъпим към четвърта точка от дневния ред. Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Що се отнася до наблюденията на Комисията по хората с увреждания към ООН. Добре дошли на всички, които ще участват под обсъждането на тази тема. Но преди това, позволете е един а, коментар. В а, а, залата имаме преводач, а, жестомемичен преводач, просто да знаете. А, зеленият, знаете, зеленото картонче, като го покажете, че всичко е наред и е разбрано, жълтата карта показва на ораторите, че говорят твърде бързо, така че покажете я. Така че е, не само на жестомомичните преводачи ще помогнем по този начин, но и на е, преводачите е, в кабините. А червеното картонче означава, че не разбрах какво е казал оратора и моля повторете още веднъж. Надявам се, че ще се справим с тези три карти. Сега, който получи червения картон, обаче няма да напуска залата. Искам да приветствам Дайан Кингстън от Комисията от хората с увреждания от ОНЕ, освен Михаил Флаети, директор на Европейската агенция за основните права. Освен това да приветстваме Емили Орай. Тя е омбудсман. На български нямаме женски род на омбудсман. Госпожа Анка е заместник е, председател на Европейския форум за хората с увреждания и Ян Араб е другият ни гост, регионален представител на Върховния е, комисариат на ООН за е, човешките права. Това са нашите петима експерти, които ще говорят в, по първата тема за по 10 минути. Не съм забравил никой. Това са, както казах, нашите гости ще говорят по 10 минути, след това докладчиците, докладчиците в, Шанг, в сянка от комисията ще се изкажат. Така че давам думата на госпожа Кингстън. Thank you very much. And thank you so much for... Благодаря ви. Благодаря за това, че ми предоставяте тази възможност да говоря днес пред вас. Ще се спра на различни въпроси, свързани с заключителните наблюдения на прегледа на конвенцията. Ние ще наричам, всъщност, дългото наименование конвенция, ще е по-лесно за всички. Ще спра на ролята на комисията, прегледа и съответно на препоръките. Аз съм един от 18-те члена на комисията по конвенцията. Каква е нашата роля? именно да наблюдаваме прилагането на конвенцията. Това се прави посредством периодични е, доклади след ратификацията на е, конвенцията и съответно на Европей, от страна на Европейския съюз. Два, две години след ратифицирането е първоначалният доклад и след това на всеки 4 години следват е, доклади. Разбира се, предприемаме и други дейности, но това е всъщност нашата основна работа. Що се отнася до прегледа на ЕС, разбира се, че тук трябваше да спрем на исторически е, елементи малко. Първията организация, това беше Организацията по основните човешките права. Така че ние всъщност подготвихме, разгледахме доклада на ЕС, направихме списък с различни въпроси, които изпратихме на е, Европейския съюз. Този списък с въпроси, проблеми, всъщност се е, прави по принцип по, по всички е, доклади, не само по този. да, въпрос в него участват също така и представители на гражданското общество и други. Европейският съюз имаше на разположение 3 месеца, за да отговори на тези въпроси от списъка, които представляват всъщност основата за един диалог, който ще продължава 6 часа в Женева. По времето на този диалог бяха представени 36 основни препоръки. Три от тях трябваше да се направят последващи дейности в рамките на 3-месечен период. А останалите всъщност през останалите 4 години, които ще доведат до следващия 4 годишен цикъл от доклади. Кои са основните а, е, области на препоръките? Аз всъщност не бях толкова запозната с работата на вашата комисия по заедостта, а, но по отношение на заедостта, което разбира се е изключително важна област, ние разграничаваме 11 под а, е, въпроси. Първо, първият основен на тема, която ние констатирахме, това е високата безработица на хората с увреждания в Европейския съюз. Второ, сегрегираната работни места за тези хора в сравнение с останалите работни места. Тоест, това са работни места, които са отделени, които са а, защитени за хората с увреждания. Те са финансирани от а, Европейския социален фонд. На следващо място искам да се спра на социалната защита като много важна а, мярка. Следваща, друга важна тема, това е свободата на предижване в рамките на ЕС. Особено, що се отнася до предвижването на хора с увреждания, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, различни изисквания, които трябва да бъдат удовлетворени. Повишаване на осведомеността между институциите е също важна тема. Разбира се, тук става въпрос за на мониторинга, който според мен е доста проблематичен елемент, поне според мен и липсата, именно защото липсват фокусни точки за това. Друг, друг важен въпрос това е координацията и сближаването между самите европейски институции. Тоест, за да може тази конвенция изцяло да бъде приложена и наистина да подобри живота на хората с увреждания, то се налага да има изключително добра координация в целия е, Европейски съюз, в определените институции и между тях. Тоест, всички трябва да пеят с една и съща песен, така с други думи казано. Така че е много важно да се предприема действия както вътрешни, така и външни. В нашите препоръки ние подчертаваме следното. Европейският съюз наистина разполага с невероятния шанс да поеме лидерската роля, за да се изпълнят устойчивите цели до 2030 година и да се премахне сегрегацията не само половете, религията, но и спрямо хората с увреждания. Аз ще се спра, разбира се, и на въпроса за това как самите хора с увреждания гледат на всички а, тези въпроси. Първо ще се спра на четири основни а, елемента. Член 33. Това е една разпоредба от конвенцията, която много погрешно се тълкува. И аз това съм го заявявала в различни е, форуми. Има много съществена разлика между прилагането на конвенцията и мониторинга на конвенцията. Това са процеси, които трябва да бъдат напълно независими един от друг. Що се отнася до прилагането, аз говорих за сближаване на институциите на европейско ниво и координирането им. И комитета за хората с увреждания към ООН, разбира се, трябва да разполага и с мандат също така за координиране в рамките на ЕС. Процеса на а, мониторинг също трябва да бъде независим и аз това съм го подчертавала многократно в а, конструктивния диалог нужда, необходимо е за целта да се създаде един орган за упражняване на този мониторинг. Така че е изключително важно Комисията по заедостта, Либе и петициите също да а, участват в тази рамка. Тоест, трябва да се разграничи или да се участва в процеса на мониториране, или в процеса на а, прилагане, изпълнение. Но за да бъде процеса на мониторинг успешен, за да има наистина сближаване и добра координация, трябва да се определят ясни ресурси. Що се отнася до фокусните точки, например, това беше е, Генерална дирекция правосъдие, е, беше всъщност ясно подчертано, че е, когато говорим за хората с а, увреждания, ние говорим за основни права и правата на човека. Така че а, Генерална дирекция правосъдие и заетост трябва да преценят всъщност кои ще са водещите. Бяха изпуснати някои възможности. Например, в рамките на Генерална дирекция правосъдие се разглеждат правата на жените, старите, възрастните хора, децата, а, хомосек... хората с хомосексуална ориентация и така нататък. Как това нещо ще се прехвърли към заедостта? По отношение на човешките права, някакси ние изпращаме едно малко криво разбрано послание. Според мен, Комисията по основните права могат да бъде, може да бъде фокусната точка за Европейския съюз и да изпрати наистина ясно послание, недвусмислено послание – и основен в тази връзка е член 33, който обхваща ам, заинтересованите страни, независимия а, механизъм а, за наблюдение, както и а, участието на а, самите хора с а, увреждания. По всякакъв начин те трябва да бъдат включени, без значение дали се говори за фокусни точки, координация, когато става въпрос по принцип за всички решения, които трябва да се вземат, защото ако те не бъдат включени, конвенцията няма да може да бъде приложена успешно. Участието на хората с увреждания е, трябва да бъдат включени. Повтарям още веднъж, процеса на мониторинг и изпълнението на конвенцията. Както в мрежата на ООН, така и а, мрежата на Европейския съюз. И в заключение искам да кажа още нещо по член 33. А, ние сме недосмислени а, в нашите препоръки по член 33. Европейският съюз е най-големият донор, когато става въпрос за помощ за развитие по целия свят. Така че това е една а, уникална позиция а, в, цел... в световен мащаб за постигане на световните цели за устойчиво развитие. И в тази връзка бих искала да ви призова наистина да покажете на света промяната, която вие може да направите, а именно да включите хората с увреждания, както във вашата вътрешна, така и външна дейност. Приключвам до тук и с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви. Нека непосредствено задам думата на Майкъл Ладе. Европейската агенция за основни права. Thank you, Mr. Chair. Много ви благодаря, господин председател. Уважаема госпожо докладчик, уважаеми членове на Европейски парламент, скъпи приятели, много ви благодаря за тази покана, за да взема участие в тази важна размяна на мнения, която се провежда тази сутрин. Важно е, защото днес за първи път правим различни първи неща. На първо място отбелязваме първият юбилей, първата 10 годишни на, на подписването на конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. За първи път представаме да гледаме на хората с увреждания от медицинска гледна точка, а да ги гледаме от гледна точка на основните човешки права на тези хора. Голямо първо постижение е и забележителният напредък на Европейския съюз. Европейския съюз се е, присъедини към конвенция на О, конвенцията на ООН, като това за първи път се случва. За първи път международна организация като Европейския съюз се присъединява към подобна конвенция за човешките права на ООН. На трето място за първи път е, се занимаваме с е, орган по дадено договор на ООН, който дава препоръки на Европейския съюз. Или казвам с други думи, имаме глобална перспектива към положението в ЕС, което ни предоставя една великолепна възможност. На четвърто място, днес отговарях с представителите на комитета в контекста на рамката за наблюдение съгласно член 43 на конвенцията, която действително привлича забележителен брой участници на европейско равнище. Сред тях са парламента, който винаги е защитавал правата на хората с увращанията, Европейския омбудсман като независим контролиращ орган, Европейският Агенция за правата на човека и ЕДФ, Европейският форум за уврежданията, който обединява правата Организацията за защита на правата на уврежданията. И по този начин се изгражда тази забележителна рамка, за която тук ще спомена госпожа Кингстън. Госпожа Стивенс, извинете. И не на последно място, рядко се случва при изслушване на е, Европейски парламент да се разкаже заключителните бележки на доклад на комитет на ООН. И тук отново за пореден път поставяме прецедент на световно равнище. Така казвам, съсредоточаваме се основно върху заключителните бележки, които прие наскоро комитета на ООН за хората с увреждания. И обсъждайки тези забележки, един вид се оказва, че от пазач се превръщам в браконьер, е, защото в продължение на години аз бях член на Комитета с правата на човека на европейско равнище, където ролята ни беше същата да изготвяме заключения и препоръки за държавите членки, така че има много богат опит в изкопването на подобни заключителни бележки в малко по-различен контекст. Затова е важно да се отбележи, че за всеки поглеждащ документа са обществените бележки, той изглежда доста плаше, тъй като в него има 94 препоръки. Но ако ви разглеждате малко по-внимателно, ще видите, че тези препоръки са много внимателно изготвени. Те се позовават на различни източници и като цяло доста добре отразяват проблемите. След това те правят конкретни препоръки за водене на политики, които могат да помогнат за разрешаване на конкретните проблеми но а, при всичко, всички тези оговорки не бива да забравяме, че тези препоръки не са правно обвързващи. Тези заключителни бележки са само помощно средство за държавите членки и случай с Европейския съюз, за да поеме своята отговорност. Също така трябва да отбележим, че тези препоръки не са идеални и трябва да го признаем един орган за наблюдение на ООН съвсем естествено не обръща достатъчно внимание на правомощите на Европейския съюз. Но това също не е изненадващо. Трябва да погледнем, да прочетем между родовете и да видим кои точно са политиките, които по-уместно биха могли да бъдат извършени на разнищите държави членки. И честно казано, редакцията може да бъде по-добра. Редакцията на член 50 и е свързан с член 43 обърква функциите за наблюдение и функциите за прилагане и надхвърля разпоредбите на член 43 на конвенцията. Извинявай. Едновременно това трябва доста по-сериозно да се гледа на всички тези препоръки по последователен начин. Но тъй като времето ни напредва, ще се спра на три от основните препоръки на този етап. На първо място, параграф 11 на заключителните бележки, където комитетът призовава за средносрочно преразглеждане на стратегията на Европейския съюз за ход с увреждания за периода 2010-2020 година. Това ни дава идеална възможност да направим обзора и отново да поемем същите ангажименти, които поехме през 2010 година да разгледаме внимателно заключителните бележки, да установим кои са нови новите нужни показатели и също така да включим аспектът права на хората с уврежданията в цялото дейност на Европейски си, изключително и в европейски семестър. А сега, ако погледнем параграф 50, там също има много важна разпоредба, свързана с а, възможностите за независим живот. Тук комитетът отбелязва, че Европейския съюз е, е избрал подход на излизане от институциите и преди всичко предоставят се значителни средства за тази цел. Това е отново е една много важна възможност, но е свързана и с рискове, ако не се окаже на висотата на предизвикателството. И от тази гледна точка Агенцията за основни права може да помогне Европейския съюз за да изготви конкретни насоки за подпомагане на излизане на подхода на, на институции специализирани за хората с увреждания. И също така ще видим кои са мерките, които дават резултати, тези, които не дават резултати от преминаването от грижи за тези лица с увреждания в институции към грижи от страна на общността като цяло. И накрая препоръката, свързана с рамката за наблюдение. Отново ще повторя това, което каза госпожа Стивенс. Важно е рамката да бъде засилена не само като се гарантира нейната независимост, но и също така като тя се основава на стабилно правно основание и също така се ползва с е, необходимото финансиране, а случая в момента не е такъв. Защото всеки член на рамката трябва да разчита собствените си средства, за да може да участва в е, тази рамка. В заключение, господин председател, нека не забравяме, че заключителните бележки са само един момент от е, един цикличен процес, който никога не се вършва. След като получихме тези заключителни бележки, навлизаме в етапата на приложение на препоръките. И този етап трябва да се осъществява в постоянен диалог с заинтересованите страни и преди всичко с лицата, живеещи с обръщания. Също така, това трябва да се случи в постоянен ангажимент за сътрудничество в рамките на, рам, на рамката за наблюдение. Само по този начин след няколко години ще имаме възможност да изпратим следващия доклад на Комитета на ООН и да получим следващите заключителни бележки. Разбира се, по това време няма как да сме приложили всичките 94 препоръки. И това не е проблем. Важното е да сме започнали добросъвестно, енергично и с истински ангажимент да ги прилагаме, за да може следващия път, когато получим препоръки от Комитета на ООН, те отново да ни помогнат за следващият етап. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Комисията по заедост, в началото на изказването си заявих, че има пет забележителни първи постижения, които осъществяваме днес. Нека да има още едно шесто начало за начинът по който се поемаме ангажимент за тези препоръки, за да имаме един европейски съюз, в който се зачитат човешките права на всички негови граждани. Благодаря ви. Ви благодаря. Позволете ми да вмъкна нещо във връзка с жълтото картонче. Това не е тест. Това означава, че някой може да се намеси нещо. В Хамбург, например, всъщност имаме а, преводач, който превежда всичко това, което виждате тук а, на екраните. Именно поради този, тази причина аз а, казах да вдигате жълто като картонче, когато не разбирате нещо. И по този начин да се забавят ораторите и съответно нашия преводач в Хамбург. А сега давам думата на госпожа омбудсмана. Имате much, Благодаря, господин председател, дами и господа депутати. Благодаря на госпожа Стивенс и за това, че ме поканихте на прегледа на изпълнението на конвенцията на ООН и относно препоръките. Омбудсмана е човека, който трябва да изслуша мнението на експертният комитет относно съответствието или не съответствието на нашите мерки с тези залегнали в конвенцията. Много семинари, заседания бяха организирани, които обаче трябва да бъдат една пътна карта за нашата политика и кои, които трябва да ни позволят да, отчит, да отчитаме ежедневно резултатите от нашите дела. Господа, господа Хинстън, направи подобна оценка, мога да кажа, че службата на омбудсмана работи по някои от забележките и вече сме започнали прилагане на конкретни мерки. Нашата цел е да, при, да, да защитаваме хората с увреждания, като разглеждаме техните жалби, спрямо европейски институции и служби, всеки гражданин, асоциация, предприятие или всякакво звено, което има седалище в Европейския съюз, може да изпрати жалба. Тази жалба не, не, не е необходимо да бъде лична. Някои от тях съсягат достъпността до европейските институции, до сградите на европейски институции, като например невъзможността с инвалидна количка човек да проникне в сградите. Също, времено има и е, жалби относно броя на местата за паркиране за хора с е, уврежданията. В някои случаи е, по време на мероприятия на Европейския съюз няма превод на жестонемичен език, въпреки че е било отправено такова искане предварително. Други граждани се, се жалват относно проблеми с комуникацията с европейските институции, т.е. те не получават информация в достъпен за тях формат. като, например, порталите на Европейския съюз, които не са достъпни за хора с зрителни увреждания. В моята служба бе проведено, проведено обучение относно оформянето на документи за пълна достъпност на тези формати на хората с увреждани също. Имаше също един казус, свързан с кандидат, който имаше слухови увреждания. Мисля, че това е от е, разглеждането на, на този казус беше от огромно значение за цялостната ни политика. Броя на жалбите, които получаваме обаче е много ограничен. В момента е, провеждаме едно упражнение е, относно различните области, за да може е, да видим какъв е достъпа до нашите услуги и по какъв начин да подобриме този достъп за различните асоциации. Ще се радваме, ако ни помогнете в тези, начин, тези начин, начинания. Същевременно разпратихме и въпросници относно възможността да поправиме всички грешки и да запълниме пропуските. и начина по който се разходват средствата. След като проведах това разследване, отправих препоръка за мониторинг от страна на комисията и препоръка комисията да провежда проверки на место, като съще, същевременно се създаде възможност за подаване на сигнали от страна на гражданското общество и съответните асоциации. Също така препоръчах на комисията да налага съответните санкции срещу държавите членки, които не изпълняват своите задъл... задължения и, и да наложи е, задължителни мерки на държавите членки, като обучение и други. Е, ком, комисията е, отговори на моите въпроси и отговорите са публикувани на портала на омбудсмана. Също е, необходимо е да видим какви, какви е, трябва да бъдат е, темите, по които да работиме в бъдеще. Но това е достъп до веб страниците на, европейските, на Европейския съюз. комитета на ОНЕ е отчел, че има проблеми с подобен достъп. службата на омбудсмана започна да работи по упростяване и улесняване достъпа до собствения си веб Цялата процедура за подаване на жалби също е публикувана на нашия сайт web на 24 езика с съответни иллюстра... иллюстрации и знаци, но разбира се има още какво да се желае за подобряване на нашите сайта. Европейските училища, например. А, комитета е а, е, а, е, отбелязал известен брой про- проблеми и а, е, в момента ние обсъждаме с админи... администрацията възмо... възможност за а, решаване на тези проблеми. Като член на рамката по мониторинг, ние обръщаме особено внимание на приоритетите и приоритетните е, препоръки, които са отправени от комитета. Би било а, необходимо необходимо да получиме и допълнителна техническа помощ и експертиза и знам, че това е възможно в рамките на конвенцията. Междувременно службата на омбудсмана ще продължи да работи по улесняване процеса на подаване на жалби, свързани с проблемите на хората с увреждане и ще продължиме да работиме усърдно, да, защ... да защитаваме правата на европейските граждани с увреждания с всички възможни мерки и решения, които са необходими. Госпожа Гунда Анка има сега думата, която е заместник-председател на Европейския форум за хората с увреждания. Uh, uh, добър ден, ще говоря латвийски. Така че ви моля да а, сложите своите слушалки. Радвам се да бъда представител на хората с увреждания и на форума на хората с увреждания. Радвам се, че можем да обсъждаме тук неща, проблеми, свързани с с проблемите на хората с увреждане. Нашия форум обединява европейски и неевропейски организации и асоциации и това ни дава възможност да представяме като цяло хората с увреждания в Европа и извън. Радвам се, че имам възможност да споделя своите виждания с европейските депутати относно препоръките на Комитета на ООН за хората с увреждания. Препоръките са от огромно значение за нас. Нека сега първо се спра на един от нашите приоритети. Е, факта, че можем да обсъждаме доклада на госпожа Стивенс и, е, между впрочем, благодаря ви, госпожо Стивенс, за е, извършената работа, доказва, че Европейският парламент се придържа към член 4.3 за включване на а, политиките, свързани с хората с увреждания, във всички политики и програми на Европейският съюз. Ние сме тук, за да отразиме нашето мнение а, по а, тези проблеми. Европейският форум на хората с увреждания оценява високо мрежата, създадена от Европейския парламент по повод изпълнението на Евро... Е, е, конвенцията на ООН. Ние смятаме, че тази конвенция трябва да се изпълнява много а, стриктно. За съжаление обаче ние не сме е, част от е, тази е, мрежа. На основата на член 4.3 е, на конвенцията, смятам, че нашата, ние имаме своя роля а, е, и ще играем. Би, и бихме имали много важна роля, ако станеме член на а, рамката за мониторинг. времено е необходимо да има много по-добър струк, структурен диалог между а, различните асоциации на хората с увреждания и а, различните институции, за да, за да може техните проблеми да бъдат по-правилно разбрани. В момента ние изработваме насоки а, относно а, основните приоритети, които трябва да присъстват в а, този диалог. Бих искала също така да се спра на някои а, основни проблеми първо. Относно значението на а, доклада, който в момента се изработва в Европейския парламент. По този начин парламента поема лидерството в тази област а, и наистина а, спомага за предприемане на мерки, които да доведат до а, стрикното прилагане на разпоредбите на конвенцията. Европейския съюз е първата регионална организация или структура, която е ратифицирала конвенцията и която е получила конкретни препоръки а, за а, подобряване а, положението на хората с увреждане. Това а, увеличава отговорността на Европейският съюз. А, Европейския съюз разполага с стратегия за хората с е, увреждания. Имаше дискусии относно а, доброто или недоброто приложение на тази стратегия. Ние смятаме, че за бъдеще препоръките биха а, могли да спомогнат много за подобряване съдържанието на стратегията, като обаче тази стратегия се е, изработва и допълва с, с помощта на представителите на хората с увреждания на форумите и асоциациите. Необходимо е също така да се, да се извършва една по- обширна оценка на прилаганите политики и на това дали рекомендациите, препоръките са били взети предвид при изпълнение на политиките. Очакваме приемането на закона за достъпност Става дума първо за до, достъп и достъпност за хората с увреждания, но виждаме, че за съжаление в проекто закона не, не са включени а, а, изискванията, съдържащи се в член 9. Така че ние бихме искали да се внесат и измененията в директивата за достъп до веб страниците. Както каза госпожа омбудсмана, някои от тези веб страници не са изцяло достъпни или са само частично или въобще не са достъпни за хората с увреждания. Е, необходимо е също така да се е, под, ратифицира колкото се може по-скоро е, конвенцията от Маракеш и се надявам, че Европейския парламент и Европейската комисия ще бъдат унези институции, които ще спомогнат за приложението на а, тези важни разпоредби. Имам също, също така бих искала да спомена и препоръката свързана с минималните е, прагове на социална закрила за хората с е, увреждания. Знаете, че е, бюджетните ограничения, бюджетната дисциплина доведе до много намаления в бюджетите за различни политики. Това се отрази и на хората с увреждания. дезинституционализирането изглежда доста скъпо на някои държави членки и е, сме свидетели на обратен процес на връщане в е, институции. Все още нямаме и достатъчно информация за начина по който това се отразява върху ежедневието на хората. Така че надяваме се, че европейските структурни фондове ще могат да бъдат използвани за а, изграждане на инфраструктури, които да а, улеснат достъпа на хората с увреждания до всичко, и се надявам, че и политиките на Европейския съюз ще вземат предвид наистина всички препоръки на Комитета на ООН. Смятаме, че Европейският парламент трябва да поеме лидерството в областта на прилагането на препоръките. Всичко това трябва да да бъде включено в един, огром, един широкомащабен, амбиционен, амбициозен план, а, който да а, спомогне за улесняване живота на а, гражданите, независимо дали имат увреждане или не. Ви благодаря последният ни оратор за днес това е представител на Върховния комисариат на ООН за човешки права, господин Араб. Имате думата. Дами и господа, първо искам да благодаря на Европейския парламент за това, че покани представител от нашата служба тук и за това, че играе такава активна роля по темата. Първо, ще се спра накратко на ролята на Върховния комисар на ОНЕ за човешките пара, права. И по отношение, разбира се, на Комитета за е, хората с увреждания. Нашият нашата централа в Женера, разбира се, подпомага различни структури, те включая и комитета, като се назначават специален докладчик, правата на хората с уврежданията. Като тук имаме също в Брюксел една служба, която, разбира се, работи за да се разпространяват е, препоръки, да се е, изпълняват такива за хората с увреждания, включая и препоръките на Комитета на ООН за е, хората с увреждания. Ние се опитваме по всякакъв начин да ангажираме гражданското общество и националните, разбира се, институции за човешките права включая и, разбира се, европейските институции, за да се включат по-активно в политиката. Но разбира се, работим и с някои държави членки, работим също така и с експертната европейска група за преминаване от институционални към ам, общностни грижи. Кои са основните предизвикателства? Някои от тях бяха вече упоменати от преждеговорившите. Някои от тях се отразяват от заключителните наблюдения на комитета. Но ще се спра на някои от тях. Широко се разпространеното институционализиране на хора с увреждания в редица държави членки – и това се, този проблем се упоменава в различни от препоръките на комитета. Тук не става въпрос само за член 19, а именно независим живот, но тук става въпрос също така и за едно друго ключово право, а именно да се а, а, възползват тези хора и от други права. Липсва а, законодателен капацитет, и това е член 12 от конвенцията. Картината в Европейския съюз е доста различна, що се отнася до напредъка постигнат в конкретните държави членки в отношение на установения модел за независим живот. Друг сериозен проблем това е недостатъчния достъп до основни услуги, включая до образование, здравеопазване и отворения трудов пазар. Освен това, другият проблем, това е въздействието на политиката на ограниченията върху спрямо хората с уврежданията. Европейският съюз действително може да даде сериозен пример и принос, за да бъдат включени хората с уврежданията в всички държави членки в социалния живот. И то не само в областите, където има вече законодателство. Разбира се, приемането на закони е много важен факт. Все още се работи по приемането на закони, например новия закон за достъпността или един много, много старо предложение за директи... хоризонталната директива за недискриминация, също препоръчено от Комитета на ОНЕ. Но другият важен въпрос това е как ще се тълкува законодателството, как вече съществуващото европейско законодателство ще се тълкува от държавите членки в съответствие с конвенцията. И един друг важен въпрос това е използването на финансови инструменти, които пряко ще се предоставят от Брюксел или такива, които ще са посредством споделено управление. Това е професор Джерард Куан, един от бащите на конвенцията. И е, това е един цитар, цитат от е, него, който представям на вашето внимание. Според Джерард Куин, споделеното управление не отнема отговорността на Европейската комисия за фондовете. Това е много важно. От една страна, сме постигнали все пак положителни промени и напредък, които са много съществено, много съществен елемент за прехода от институционализирани към общностни грижи в редица държави членки. Въпреки това, виждаме, че се правят само козметични промени в а, институциите, които се грижат за хора с увреждания. Аз говоря от опит, например, аз съм а, в Чешка република. И наистина трябва да се направят сериозни промени за реформирането на тези институции. Ние искаме да променим модела. И това е и препоръката на конвенцията. Така че е необходимо комисията наистина активно да uloga комисия и им je туди улога парламента, ки мора назирати тук kar комисия. Съюз трябва да насърчава преместването от а, а, големи институции а, в зависим живот. Що се отнася до заетостта, съществуват вече редица а, насоки от самият, самия комитет по конвенцията. Съществува вече експертна познания какво следва да се направи и какво да не се, къде да се инвестира и да се инвестира в именно такива модели, които са показали, че работят, а не в такива, които са неефикасни. Тоест, е, ние наистина настояваме да се премине към модел на подкрепена заетост, т.е. да се създадат действителни работни места, които се заплащат на трудовия пазар а не да се продължи с така наречените е, е, наблюдавани работилници или е, професионално обучение, без да се получава дипломи и без наистина да се предоставят реални работни места след обучението. Много е важно наистина образованието и професионалното образование в частност да бъде приобщаващо за хората с увреждания. Наред с закон, законите, разбира се, се нуждаем и от финансови инструменти. Искам да обърна вниманието ви на онези сектори, където е възможно да има закони или където съществува финансов инструмент. Разбира се, че институциите могат още повече работа да предложат. Например, координацията, разработването на политиките, както, например, стратегията за хората с увреждания. Тя може да бъде още по-амбициозна. Например, ние така установяваме със съжаление, че стратегията за е, хората с увреждания, прията през 2010 година, и по-специално член 19 не се прилагат наистина толкова успешно. Явно това се оказва доста трудно на разли... доста места. Така че европейските институции е хубаво наистина да споделят помежду си най-добрите практики и да увеличават осведомеността на гражданите. И е много важно да чуем от Европейската комисия с оглед на всички бюджетни ограничения, поне спрямо хората с а, а, уврежданията да всички средства за тях да не бъдат съкръщаване с оглед на цялостната криза. Тоест, въпреки кризата, да се предоставят услугите, които позволяват на хората самостоятелно и независимо да продължат живота си в техните общности а не да се стигне до а, регрес на вече постигнатото. Така че европейските институции могат отново да играят водеща роля тук. Разбира се, финансовите инструменти би следвало да се разходват разумно от държавите членки и разбира се, всичко това би следвало а, да се прилага а, във всекидневието и да се усеща във всекидневието на тези хора. Благодаря за вниманието ви. Да, много благодаря. А сега нека да преминем към докладчиците и докладчиците в а, сянка. Що се отнася до времето за говорене, ви моля да се придържвате към две минути. Просто ако може наистина да спазвате две минутите време за а, изказване. Хелга Стевенс има думата. Hello, and thank you, Chair. Good morning, Chair. Добро утро. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря на всички заинтересовани страни, които откликнаха на нашата покана и присъстват на тази среща и то на толкова високо равнище. Тя показва колко важно е тази, това заседание, това изслушване за всички европейски институции. Благодаря също така на всички членове на Европейския парламент, които присъстват. Радвам се също така, че много от политическите комисии на парламента предоставих становище. Да показва колко важен е проблема за хората с увреждания за Европейския парламент. Също така да показва, че уврежданията са въпрос, който засяга всички аспекти на политиката ни, не само политиката за заедостта и социални въпроси. Затова и темата вълнува всички парламентарни комисии. В духа на конвенцията се опитах да привлека хората с увреждания и организациите, които ги представляват на всяка стъпка от изготвянето на доклада ми, за да бъде той възможно най-съобхватен. Бяха проведени редица изслушвания и срещи с организации на хора с увреждания, в частно сътрудничество с е, Европейския форум за хора с увреждания и неговите членове. Важно е също така, че днешното заседание на Комисията по заетост и социални въпроси е една от най-достъпните едно от най-достъпните заседания по Вечната Европейски парламент до момента, за което много благодаря на секретарята на нашата комисия. С отнася до работният документ, в доклада има редица важни елементи, които бих искала да подчертая. По отношение на начина по който осмите европейски институции спазват а, разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и по-конкретно заключителните бележки. Трябва да гарантираме, че всички служители на европейските институции и също така всички членове на Европейски парламент могат да вземат участие във всички мероприятия, които се провеждат в Европейски парламент, което предвижда адекватни условия за настаняване и достъп до всички публични изслушвания и заседания в Европейски парламент, заседания като днешното. Колеги, с нетърпение очаквам да чуя вашият принос. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа, както и съвместна работа с останалите парламентарни комисии. Благодаря ви.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 Радвам се, че можем да изслушаме представителите на гражданското общество, госпожа Омонсмана, Европейската агенция за основните права, както и двамата представители от ОНЕ. От години всъщност казвам, че това, което е добре за хората с увреждане, е добре за всички останали. Ами тези картички, картончета, които ни показахте, всъщност не трябва само на такива заседания да се показват. Те са важни за всички, защото много често се говори бързо. Това въжи и за различните сигнални знаци в сградите, за достъпността на сградите. Това е важно за всички, не само за хората с увреждания. Дългосрочно трябва да се планират всички тези дейности добре трябва да се планират, както и председателят каза. Ето да, всъщност имаме специален преводач, който, която е в, в Хамбург, така че важно е Искам да реагирам не само на доклада на госпожа Стевенс и на казаното от нея, но искам да реагирам на казаното от нашите гости. А именно, Европейският парламент всъщност винаги е показвал а, голям интерес към потребностите на хората с увреждания. Но що се отнася до а, намиране, взимането на конкретни решения последно време, ние не бяхме толкова активни. Комисията и съвета подписаха споразумения за сътрудничество – можем, макар и малко по-късно, и ние да се присъединим. Що се отнася до процеса на мониторинг, изслушах внимателно представителите на ОНЕ, които казаха, че може би НЕФС и трите комисии едновременно следва да участват в процеса на мониторинг. Аз не съм съвсем съгласен с подобна препоръка. Европейският парламент е всъщност единственият парламент, в който няма опозиция, няма управляваща партия. Ние сме избрани пряко от гражданите. Именно заради това следва да участваме в процеса на мониторинг. Ние не сме едностранно обвързани с някоя партия или посока. Освен това, искам да подчертая също така нещо казано от другите оратори. Безработицата действително е много голяма. Заетостта в Европейския съюз е 24%, особено висока за а, хората с увреждания. Както каза и омбудсмана. Но хората с увреждания всъщност не се а, а, трябва наистина да е, имат самочувствието, за да се кандидатстват а, на пазара на труда. Госпожа Линкевичути има думата. Аз tikrai дякую pranešėjai už parengtą darbo Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви най-напред за отлично изготвеният работен документ. Радвам се, че за първи път се провежда толкова всеобхватна дискусия с всички заинтересовани страни. Радвам се, че обсъждаме положението на хората с увреждания в държавите членки и в Европейския съюз. Трябва да гарантираме независима система за наблюдение. Защо? защото 28-те държави членки са много различни. И положението на хората с увреждания в тези страни също е много различно. И само обективен мониторинг може да ни даде възможност да придобием реална представа за положението на хората с увреждания и да вземем правилните решения на местно, национално и европейско равнище свое място подкрепям идеята, че трябва да се обсъди въпроса за сътрудничеството между европейските институции. Може да говорим за високо качествено сътрудничество, може да говорим за достатъчно адекватно сътрудничество по въпросите на хората с увръщания. Не бива да се състезаваме помежду си, а по-скоро би следвало да се съсредоточим върху постигане на конкретни резултати. Също така смятам, че в доклада ни би следвало да отправим призив към Европейската комисия за провеждане на средносрочен преглед на стратегията на Европейския съюз за хората с увреждания за периода 2010-2020 година. Знаем, че прилагането на конвенцията и прегледа на нашата стратегия трябва да бъдат два паралелно провеждащи се процеса, които да ни дадат цялостна представа за положението на хората с увреждания. По въпроса за заетостта сред хората с увреждания. Нашата комисия трябва непрестанно да почертава колко трагично е положението в редица държави членки в това отношение. Освен това, понякога хората с увреждания не са достатъчно мотивирани да работят на отворения пазар на труда, а не на сегрегирани работни места. Ето защо трябва да сме в постоянен диалог с предприемачите, с работодателите, за да можем да подобрим това положение. Също така, не бива да забравяме, че трябва да се съблюдават минимални социални стандарти за социална защита за хората с увреждания. Не бива да се правиме, че именно хората с увреждания първи пострадаха от кризата. И накрая държа да отбележа, че аз съм в постоянен контакт с литовските организации на хората с увреждания и мога със сигурност да ви уверя, че никога не бива да казваме и дума за тези хора, без да сме чули тяхното мнение преди това. Първи моля ви все пак да а, спазват всички а, ограничението от две минути за говорене. Мария? Благодаря ви, господин председател. Ще се е, впиша в петните, които са ми отредени. Не, не бих искал да благодаря на всички оратори тази сутрин. Вашият принос наистина беше много ценен дадохте ни рамка, в която можем да работим. Също така много се радвам, че може да вземем, че днес участвам в едно съдание, което наистина е достъпно за всички. И много благодаря на организаторите за факта, че организираха заседанието по този начин. Благодаря също така на госпожа Стивенс за отличният документ. Той е много добра отправна точка за по-нататъчната ни работа. И тъй като не разполагам с много време, бих искала да задам няколко въпроса към нашите гости. Не знам ли те ще бъдат възможно да отговорят на тях, но все пак ще ги задам. Даян Кингстън спомена въпроса за сегрегираните работни места. А, говорихме за това колко важна е деинституционализацията. Мисля, че това е следващият етап, защото и колегата от Европейската агенция за основните права каза, че имаме нужда от истински работни места, не сегрегирани работни места, не специфично професионално обучение, а истински работни места. И се питам как можем да, да напреднем в тази насока. Може би не чрез законодателни мерки, а чрез насоки, чрез обмена на добри практики, вместо само да го повтаряме до безкрай. Как наистина можем да постигнем когато напредък? Друг важен елемент, споменат на няколко, от няколко от колегите, беше, бяха мерките за бюджет на бюджетни економии и европейския семестър. Беше споменато, че фактът, че бюджетните економии засягат непропорционално хората с увреждания. Затова е много важно да се призове Европейската комисия да, да не прави препоръки на държавите членки да не намаляват средствата, които се отделят за хората с увреждания и в частност за независим живот. Трябва да се опитаме в контекста на европейския семестър да окажем на Европейската комисия да направи такива препоръки в препоръките за отделните държави членки. И накрая, средносрочният преглед беше забавен. Има публична консултация до средата на месец март. И мисля, че е важно да се свържем с всички различни организации, за да може те наистина да вземат участие в публичните консултации и ние да можем да вземем тяхно, предвид тяхното мнение при средносрочния преглед на стратегията за хората с уврежданията. А Мариан, наистина разбрахме много добре твоите добри намерения. Костантинка Кунева има името. Две минути, моля. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на всички, които участват в днешното заседание. Бих искал да благодаря и на колегата за отличната работа, която е свършила. Разглеждането на конвенцията на ООН и работният документ, който е подготвила колегата Хелга Стевенс, ми се струва, че има един парадокс. Преди пет години Европейския съюз се присъедини към тази конвенция на ООН, но все още тази конвенция не, е, не се прилага изцяло и аз се питам защо. Голяма част от а, разпоредбите на конвенцията, тяхното прилагане попада в правомощите на държавите членки. Тоест, това обяснява и защо изпълнението на конвенцията към момента не е достатъчно адекватно. Но ми се струва, че Европейската комисия използва този, този факт а, като оправдание, както Европейската комисия, така и съвета. Те правят своите избори дали да действат в съответствие на това дали съответните мерки са от правомощите на държавите членки или на европейско равнище. Но когато се стигне до бюджетни економии, прилагат своите идеи, независимо дали те попадат в правомощите на национал, на държавите членки или на европейските институции и те просто налагат своето законодателство. Комитета на ООН осведомява Европейския съюз, че разпоредбите на конвенцията не се прилагат. Но Европейската комисия отговаря, че е с вързани ръце, като се оправдава с правомощите на държавите членки. Това ми се обаче, че тук имаме прекрасна възможност да свършим сериозна работа по тази тема, която е от съществено политическо значение за цяла Европа. Ако за пореден път Европейския съюз не иска да се приближи до своите граждани, както се случва непрестанно през последните няколко години, то тогава може би наистина трябва да се насочим към други политики да се обърнем към други нови източници на финансиране. Но преди всичко имаме нужда от, пъл... от цялостно прилагане на Конвенцията на ОНЕ за хората с увреждания. Ето защо съм убедена, че докладът на нашата комисия наистина трябва да допринесе за зачитането на правата на хората с увреждания. Този заклад трябва да бъде инициатива, за да се създадат нови условия и нова среда на тази политика. И тук не говорим само за достоинството на хората с увреждания, говорим за достоинството и авторитета на целият Европейски съюз. Благодаря ви дума да има Татьяна Жданока. Yes, Благодаря, господин председател. Първо бих искала да за поздравя Хелга Стивен за извършената работа по подготовката на този доклад. Тя работи в много тясно сътрудничество с НПО, организира заседания, срещи с е, тях, на които и, в които и аз съм участвала. Така че искам да спомена, че моята сънародничка а, Анка Гунта също участва днес в качеството си на представител на форума. Така, това, което ние бихме искали да залегне, да залегне в този доклад, разбира се, ние ще ги представиме в писмен вид, но смятаме, че Важно Важното е, е изпълнението на препоръките на комитета на ООН да бъде в съзвучие с е, стратегията на Европейския съюз и хоризонталните директиви, а това все още не е съвсем е, ясно дали може да стане. Също време на, разбира се, не може само да разглеждаме проблемите на заетостта на хората с увреждания и тяхното приспособяване към пазара на труда, но трябва да се но също така за възможността трудовия пазар да се приспособи към техните нужди и възможности. Също така е необходимо да се предприемат сериозни мерки за дезинституционализиране на хората с увреждания и тяхното по-широко включване в обществото като цяло. И не само, и не само на младите и на по-възрастните, т.е. вратите трябва да се отворят широко а, за тяхното интегриране в обществото. А, не, не всички държави членки прилагат а, разпоредбите на конвенцията и и смятам, че трябва да се направи един по-подробен на анализ на състоянието в отделните 28 държави членки относно приложението на разпоредбите на конвенцията Лора Алджие. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че отворихте широко вратите на парламента за да се състои тази дискусия, дискусия по един такъв основен въпрос, по а, ние сме готови да дадем своя принос за решаване на тези въпроси, защото в, в Европа и в моята страна а, дезинституционализирането е нещо, което няма реална а, реално отражение. Не знаем какво точно значи. Така че, както правилно каза колегата, трябва да имаме една по-ясна картина а, на начина по който се е, извършва включването в обществото в различните страни. Всички сме съгласни, че правата трябва да се защитават, но ние не знаеме как става това конкретно. Така че тези теми, тези проблеми трябва да влезат в конкретните политики на Европейския съюз. Трябва да искаме наистина да настояван, настояване тези проблеми да бъдат включени във всички етапи, във всички дебати, за да може младите наистина да бъдат, да бъдат приобщени в един свят. Естествено, благодаря, че говорихте само две минути. Благодаря на госпожа Стевенс, нашата докладчица, която се е, обсъжда препоръките и заключенията. Тя набляга на онези, които са от компетенция на Европейския съюз и съответно създават проблеми за приложение в отдалните държави членки. Тя също така набляга на законодателството, директивата за трансграничното здравно обслужване, директивата за достъп до уеб страниците. Тя също така набляга на ролята на европейските институции, които трябва да бъдат модел за прилагането на конвенцията при набиране на е, служители и по време на мероприятията си и като приспособи своят сграден фонд. Госпожа Стивен смята, че няма иерархия на човешките права и дискриминацията на основа увреждания трябва да бъде разглеждана като всяка друга дискриминация, е, включително и многостранната дискриминация, като това е особено важно за жените и децата, които страдат от увреждания и хората, които имат социо психо, психо и е, други видове уреждания. За, свърших за една минута и 44. Благодаря, че се придържахте към времето. Аз сега имам пет оратора в моя списък. По една минута. Една минута, повтарям. Иначе, иначе за бъдеще ще накарам да ми, ще, да ми, да ми вградя такова устройство, че да и прекъсна микрофона. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на колегата Стеванс, която наистина чудесно работи по тези теми. Съвсем накратко. Аз също смятам, че за нашия доклад е важно наистина да отчете различни елементи, различни гледни точки – да подчертая колко е, е важно институционалното сътрудничество между различните генерални дирекции и комисията да изготви един конкретен план за прилагане на конвенцията. Второ, необходимо е добре да помислим как европейският семестър да отчете конвенцията и нейното прилагане. И трето, стратегията за хората с увреждания – трябва да бъде всеобхватна, което означава, че е, законодателството, което имаме за хората с увреждане, трябва да бъде актуализирано. Искам още веднъж да благодаря на докладчика. А, много бърз бяхте. Благодаря. Дитер Ламбрат Кох, една минута. Да, благодаря, господин председател. Темата ми е много близка. И много се радвам, че ще има доклад по на собствена инициатива и че и други комисии, разбира се, ще се включат при изготвянето на становището. 80-те милиона хора с увреждания в Европейския съюз а, трябва да бъдат приобщени. Те всъщност нямат увреждане. Ние ги възпрепятстваме да участват в живота. Това, че човек е по-различен, той, въпреки това, той трябва да има право на здравеопазване, образование, заетост, социална защита, да има достъп до, и до всякакви сгради, до транспорта. Така че тези хора трябва да са способни да участват пълноправно в социалния живот. да не забравяме и достъпа до а, номера, европейския номер за спешни обаждания 112. Т.е. по този въпрос ще трябва да работим. А, колеги, а, да, може ли малко по-тихо? Аз разбирам, че всички се вълнувате от предстоящото гласуване. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα σήμερα να μιλήσω πρώτα σαν Φοντούλης. Да, благодаря, господин председател. Колеги, аз съм баща на дъщеря с увреждане. Ще говоря и от тази позиция. Искам да благодаря на докладчика. Искам да ви да кажа, че не във всички държави членки хората с увреждания а, а, имат еднакви шансове а, не само хората с увреждане, но и техните роднини и близки а, са а, потърпевшите от кризата. Особено кризата в Гърция, когато а, се намаляват заплатите, как родителите с на такива деца ще могат да се грижат за тях. В Гърция няма а, а, държавни грижи, съществуват само частни инициативи, но а, тяхната дейност е, се облага също с много високи данъци, както предприемачите. Как, например, може да се е, направи е, парко място пред жилището или блока на съответното лице. Ами, никой няма да го спонсорира. Това са ежедневни въпроси, които всеки ден трябва да се обсъждат. Марек Тура има думата сега. Bardzo dziękuję koleżance Helge Stevens i wszystkim, którzy budują tak głęboki диалог. Благодаря, господин председател. Благодаря наистина за организирането на а, този диалог, за прилагането на Международната конвенция за хората с увреждания в Европейския съюз. В тази връзка бих искал да подчертая един важен факт, свързан с правата на човека. Това е ситуацията на хората с а, увреден слух. Не бива. А също така и хората, които използват жестомимичния е, език, би следвало да имат право на а, жестомимични преводи, когато те се обръщат към различни институции, защото повечето институции не предоставят подобна услуга и това е нарушаване на човешките права на хората. Това е необходим а, а, на подкрепа, която трябва наистина да се предоставя винаги. Да, благодаря ви. Чева Пок. Последният оратор. Е, дякую, пани przewodniczący. Повшехни е звядомен, е че... Благодаря, господин председател. Всеизвестно е, че нашето отношение и емпатия към хората с увреждане показва как нашата цивилизация се развива. Ние трябва да предоставяме еднакво третиране на всички, без значение дали имат увреждане и какво увреждане имат. И това е темата, която обсъждаме днес. Въпреки това, виждам проблем – когато става въпрос за функционирането на, меж... на общностите, градовете, техните услуги, как те да предоставят на практика от тези услуги. Трябва да има наистина конкретни стратегии за това. Благодаря ви. Това беше обсъждането на нашата комисия. Имайки предвид напредналото време, искам да помоля ораторите наистина да отговорят само в рамките на една минута по зададените въпроси. Кингстън. не знам кой точно. Всички още веднъж, така ли? Добре. Дайан Кингстън, започваме с вас. Thank you, and thank you. Благодаря. Благодаря за прекрасните въпроси и изказванията на всички. Ще отговоря на две въпроса. Първо, става дума за телятата и се семинарите и и дезинституционализацията. Аз мисля, че това може да да, да се развива паралелно и второ насоките за подобряване на трудовия пазар. Тоест специални мерки за набиране и израстване в кариерата. Мисля, че тук може да информацията се съдържа в препоръка номер 2 и ако имате допъл... допълнителни въпроси, може да отидете на сайта на форума. А, там има много информация. Второ по въпроса на господин Коза относно мониторинга на приложението на конвенцията. Аз мисля, че наистина това е важно, защото прилагането и мониторинга са две абсолютно различни неща, които не трябва да се е, препоритриват и застъпват. Мониторинга трябва да бъде абсолютно независим от ако европейският е, комисия участва в рамката, тя не може да извършва мониторинг. Така че, е, ако искате допълнителна информация, също може да бъде. Е, господин Офлати, ще отговоря набързо на въпроса на госпожа Харкинс относно дезинституционализацията. Първо, нека да престанем да използваме средствата от европейските структурни инвестиционни фондове за поддържане на институциите. Второ, трябва да дадеме правото на е, потърпевшите да поискат и да настояват за деинституционализацията е, и да спазваме разпоредбите на договор от Маракеш относно достъпа до трудовия пазар. И добрите практики е, трябва да ни послужат за създаването на ново законодателство е, в е, Европейския съюз. Емили Орели, само с много неща беха казани, но някои се откроиха. Аз нямам пряк, пряко отношение към всички, но Разбира се, трябва да има диалог относно независимостта на рамката смятам, че много беше, беше казано относно привличане на вниманието върху уврежданията като проблем и начина по който те се решават от европейските е, институции. И смятам, че трябва наистина да има политическо лидерство. И колкото до институционализацията, това е един е, приоритет през последно време в е, нашите разследвания, е, в моите разследвания аз обърнах по-специално внимание на начина по който се разходват средствата, структурните средства за, не за разширяване на институциите, а за тяхното премахване и ще продължа да работя по този въпрос, госпожа Анка. Благодаря. Благодаря за прекрасните коментари, които бяха направени днес. Наистина се радвам, че че не, не сте само някои европейски депутати се интересуват от проблемите на уврежданията, че целият парламент ще иска да игра активна роля. Разбира се, обаче нищо не може да бъде постигнато без участието на хората с увреждания, т.е. включването на Европейския форум на националните организации. Това е от огромно значение, за да постигнем наистина добри резултати, а не само някакви резултати. Много се говори за заетостта, но наистина много е важно да се отвори пазара на труда за хората с увреждания. Нека не, не, не забравяме, че трябва да им се окаже е, известна помощ, за да могат те наистина да намерят своето място на този е, е, пазар на труда, но не само това е проблема, свързан с тяхната заетост. Благодаря ви и Ян Харъп. Благодаря. По институционализацията искам само да ви е, напомня, че съществуват е, обществува официален документ насоки за дезинституционализиране, преминаване от институциите към е, независим начин на живота, че този документ е, е преведен на много езици, че същевременно се провеждат мероприятия и семинари в някои страни бяха приложени тези насоки и преминават постепенно към грижи от общността, колкото до проблема до достъпа до трудовия пазар. Знаем, че наистина проблема е труд, труден, но същевременно от няколко години съществува инициатива за придобиване на, придобиване на умения. Наистина това струва пари но наистина това дава и много повече резултати, отколкото едно обикновено професионално обучение. Докладчика, иска ли да каже нещо госпожа Стивенс? Yes, I would. Thank you very much. Благодаря много, господин председател. Ще бъда много кратка, защото нямам време. Искам да благодаря на всички, най-вече на европейските депутати, на всички онези, които представляват организациите по, на правозащитници и представителите на Асоциацията на хора с увреждания. Очаквам вашите коментари, вашите съвети и препоръки, тъй като работата все още не е приключила. Благодаря. Благодаря наистина за чудесната дискусия. Просрочихме времето така че ще си позволя съвсем накратко един коментар. Всъщност ние изобщо не застъпихме въпроса за същинското изпълнение на конвенцията, както и за нейния преглед. Все пак става въпрос само за една нова инициатива на тази нашата комисия, но мога да ви уверя, че ние ще запазим темпото и ще продължим работата по темата, за да се постигне наистина подобрение на живота на хората. Искам много да благодаря и на жестомимичните преводачи, както и разбира се на преводачите в кабините, които се справиха наистина с техническите изисквания. Благодаря и на преводачката ни в Хамбург, която визуализира на екраните право да благодаря, разбира се, на секретарията, който се справи с тези наистина а, сериозни технически предизвикателства. Сега приключваме тази а, тема а, и преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. Gut, dann steigen wir ein mit dem Tagesordnungspunkt 5. Нека да продължим сега към пета точка от нашия дневен ред. Гласуване по, а, на становището по а, ФПГ, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Става въпрос за случая едно на глас. Аз съм докладчика, ясно е всичко. гласуваме веднъж електронно. Можете да гласувате. За, против, въздържали се. Може да гласувате. Die Abstimmung ist eröffnet. Може да гласувате. Vielen ist angenommen. Allerdings bei der EVP sind zwei zu viel, bei S&D einer zu viel. David und Jutta, könnt ihr das mal bitte... Юта, може ли да видите всъщност нещо с гласуването? Е, НП, да, вече имаме, да, бройките съответстват на партиите. Да, моля ви да гласувате още веднъж, защото имаше трима в повече. Гласуваме за ЕФПГ. EVP е ist wieder einer zu viel, David Kaza. Много имаме един в повече при е НП. Да, сега вече бройките са на лице. 47 на 6. Приемаме. Благодаря ви. Сега преминаваме към Европейския семестър за координиране на економическата политика. София Ребейро е докладчик. Доста работа имаме тук. 430 изменения, 6 изменения за облегчаване на половите, половете и 57 компромисни изменения. 121 изменение. Можете да гласувате 120 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. Компромис СА. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. 130, нали? Компромис те, За, против, въздържали се, приема се. Компромис У. За, против, въздържали се, приема се. 146 изменения за, против, про... въздържали се, приема се. Компромис ФАО. За, против, въздържали се, приема се. Компромис В. За, против, въздържали се, приема се. 160 изменения за, против, въздържали се, приема се. Хикс, за, против, въздържали се, приема се. Компромис И, Y, за, против, въздържали се, приема се. 167 изменение, втора част гласуваме като допълнение към компромис Y. Приема се. Компромис Z. За, против, въздържали се. Приема се. 182 изменение за. Приема се. извинете, против. възражали се. Сега ще проверим още веднъж. Може да гласувате 182 изменение. При НП имаме отново един повече. Дейвид, не шмекерувай. Още веднъж моля да гласувате. Гласуваме изменение 182. Abgestimmt, И са гласувани, нали? Тогава закривам гласуването. Отхвърля се. Не беше видимо я. А е. Компромис. Приема се. 188 изменения. Да. За. Против. Възражали се. Приема се. 198. 189. За. Против. Отхвърля се. А, А, Б. Компромис. За. Против. Възражали се. Приема се. 192 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 193. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 286 изменение е оттеглено. Преминаваме към АБ. За. Против. Въздържали се. Приема се. 208 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А, С. За, против, възражали се. Приема се. 212 изменения за, против, въздържали се. Отхвърля се. Но нека да проверим все пак. Гласуваме 212 изменения. Всички ли гласуваха? В такъв случай закривам гласуването. 25 на 24. Хм. 213. За. Против. Нека да проверим, защото с ръцете малко различни сигнали получавам. 213 изменение гласуваме. Гласувахте ли? Приключва, закривам гласуването. 29 против, значи отхвърля се. АД. Компромис. За, против. възражали се. Приема се. А, Д, А. Компромис. За, против. възражали се. Приема се. Компромис. А, Е. За, против. възражали се. Приема се. 232 изменение за. Против. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Изменение 232. Закриваме гласуването. Приема се. 233 за. Против. Въздържали се. Също ще проверим, не е ясно. 233. Гласуваме 233. Отхвърля се. 234. За, против, въздържали се. Проверяваме отново. Може да гласувате. И прекратяваме гласуването. Приема се. 235 за, против, въздържали се. И това ще проверим, моля. Всички ли гласувахте? Мери нещо каза ли? Нещо имате да обсъдите ли? Добре, прекратявам гласуването. 30 на 23 приема се. 236 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А и от за, против, Въздържали се, приема се. Компромис АФ за, против. Въздържали се, приема се. Ако правилно виждам, 251 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, хаш за, против, въздържали се, приема се. 252 всъщност е оттеглено. Компромис АГ. За, против. Въздържали се. Приема се. Компромис АИ. За, против. Въздържали се. Приема се. 271. Да, за, против. Приема се. 272. За, против. Възражали се. Отхвърля се. 273 за, против, въздържали се. Също се отхвърля. Ами добре, ще проверим. 273-то изменение. Всички са гласували. Закривам гласуването. Да, приема се. 274 за, против, здраве. Въздържали, приема се. АК компромис. За, против, въздържали се. Приема се. А компромис. За, против, въздържали се. Приема се. 288. 289 за, приема се. 291 приема се. 292 за, против, въздържали се, приема се. 293 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АМ за, против, въздържали се, приема се. 300 е се отегля, е отегляно. 303 за, против, въздържали се. Ще проверим. Изменение 303. Гласувайте. Гласуването приключи. Приема се. 304 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис АМА. За. Против. Приема се. 309 за. Извинете, избързах. А, Н компромис. А, Н за. Против. Въздържали се. Приема се. 309 изменение за. Против. Въздържали се. Отпърля се. А, О за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АП. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АКУ. Да, за. Против. Въздържали се. Приема се. 326 за. Против. Приема се. 327 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. АР за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АС за, против, въздържали се, приема се. Компромис АТ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АУ за, против, въздържали се, приема се. Значи стигаме до 344 с устно допълнение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. Фал. За. Против. Въздържали се. Приема се. А. В. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АВА. За. Против. Въздържали се. Приема се. 357 е отеглено. А. Хикс. За против, възражали се, приема се. Компромис 366, Извинение 366 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А, Y, за, против, Възражали се, приема се. Компромис А, Z, за, против, въздържали се, приема се. 385 382. Първа част. Запротив? Възражали въздържали се. Ще проверим. Първа част на 382 изменение. Може да гласувате. Всички са гласували, нали? Добре. Значи сега ще гласуваме втората част. Втора част гласуваме 382 за, против. Въздържали се, приема се. Сега компромис БА. За, против. Въздържали се, приема се. ПАА. За, против. Въздържали се, приема се. ДАБ компромис. За, против, въздържали се, приема се. 395 за, против, приема се. 396 за, против. Ще гласуваме. 396 гласуваме. Haben alle abgestimmt, dann ist die Abstimmung jetzt geschlossen. Всички ли гласуваха? Край на гласуването отхвърля се 28 гласа за 20 гласа против. 427 за против, въздържали се със същият мнозинство същия резултат, но нека все пак да гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. прието. 398 за, против, въздържали се. Пак не е ясно. Нека отново да направим електронна проверка. Изменение 398. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И тук трябваше да се усетя. Няма значение. Компромис ББ. За, против, въздържали се. Приема се. Продължаваме с 403 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинете, приема се. 403 се приема. 404 за, против, въздържали се, приема се. 405 за, против, отхвърля се. Компромис ББЦ за, против, Въздържали се. Приема се. Компромис ББА за против, въздържали се, приема се. 415 за, против, отхвърля се. Компромис. Също нека да направим проверка на изменение 415. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Чека се резултатът от хвърля се? Понякога познавам компромис БЦ. За, против, въздържали се, приема се. 432 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис БД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 Изменение 10 се приема. Изменение 13. За. И то ли отпада. Добре, в такъв случай преминаваме към изменение 28. Изменение 30. Нали така? Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14 от отпада, 25 отпада, измени 15 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Въобще не съм сигурен. Ама ли abgestimmt, dann ist die Abstimmung... Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Крайно гласуването. Приема се.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 И така стигаме до изменение 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 46. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хаш за, против, въздържали се, приема се. Компромис И за, против, въздържали се, приема се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. Изменение 82. За, против. Нека да направим проверка. По изменение 82, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис К. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис L за, против, въздържали се, приема се. Изменение 102 за, против, въздържали се, приема се. Компромис N за, против, въздържали се, приема се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. Компромис 101 за, против, въздържали се, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Изменение 113 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Гласувам изменение 113. Моля, гласувайте. Всички гласуваха. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 114 за, против, въз... нека да направим проверка и по него. Проверка на изменение 114. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Q за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 116 за, против, Трудно е всъщност да се, да се каже. Нека да направим проверка на 116. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Р. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 120 за. Против въздържали се. Нека да направим проверка. Всички гласуваха. Край на гласуването. Отхвърля се с много малка разлика. Сега гласуваме проекта доклада като цяло, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. О, може би аз трябваше да гласувам. И аз трябва да гласувам и добре, не си давах сметка. Добре. Ако искате, няма никакъв проблем. Добре. Край на гласуването. Приема се с 38 гласа за, 9 гласа против и 8 въздържали се. Поздравление с докладчика. Bitte, äh, die Berichterstatterin, Kollegin Ribera. Госпожо докладчик, и, и аз бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка, на нашите сътрудници, на колегите, които ни позволиха да постигнем компромиси и подобен резултат. Благодаря. Аз сега мисля, че можем да минем към следващата точка. Точка 7 от дневния ред. 385 изменения, 44 компромисни изменения, много заседания на докладчиците в сянка, така че много работа е свършена преди да постигнем този списък на гласуване. Изменение 87. Отхвърляте. Компромис 5 за, против. Въздържали се, приема се. 96-то изменение за против въздържали се отхвърля се. Компромис 6 за против въздържали се приема се. 104-то за против въздържали се отхвърля се. 105-то 104 и 105 се гласуват заедно. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис, за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис, за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, Нека да, про... Нека да проверим по електронен път. Става дума за 115. Всички ли гласуваха? Като че ли някой повече е гласувал. Юта, я спили проброи хората. 115 е прието, 123 за, против, въздържали се. Приема се 124 за против. Нека да провериме по електронен път. Моля, гласувайте. Става дума за 124. Отхвърля се. Десети компромис за против. Въздържали се. Приема се. 128 за против Нека да провериме 128 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 130 за против. Въздържали се. Ще провериме. 130 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. А, еднакъв брой за и против, значи се отвърля. 11 изменение приема се. Всъщност не знам вече къде сме. Компромис номер 12. Кой е за компромис 12, за против, въздържали се, приема се. 13 компромис за против въздържали се. Приема се 169-то изменение в две части. Първа част за против въздържали се. Приема се. Втора част приема се. 19 за против въздържали се. Приема се. 170 за против въздържали се приема се, 14 компромис за против въздържали се приема се, четвърто на Комисията на жените за против въздържали се приема се, 174 за против въздържали се, нека да провериме моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с ясно изразено мнозинство. 175 за, против, въздържали се. Отхвърля се 15 компромис за, против, въздържали се. Приема се 11 на комисията на жените за, против, въздържали се. Приема се. 187 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 188 се препокрива с 16 компромис, за, против, въздържали се, приема се. Комисията на жените 10, за, против, въздържали се, приема се. 100 96 за против въздържали се, отхвърля се. 197 200-201, те са еднакви за против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 201, 200-201. Всички ли гласуваха? Отхвърлям се с 27 за, 27 против. Хвърля се 198 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 202 и 203 за, против. Въздържали се, Нека да проверим по електронен път. 202-203. Е, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 204 за, против. Въздържали се. Нека да проверим по а, електронен път. Струва ми се, че е прието, но все пак трябва да провериме. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 17. За, против, въздържали се. Приема се. ФМ 3. Само втората част. За, против. Въздържали се. Приема се. 210. За, против. Въздържали се. Приема се. Компромис 18. За, против. Въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 19-ти компромис. За, против, въздържали се. Приема се. 226 и 227 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, Приема се. Компромис 21 за. Против. Въздържали се. Сега ще проверим. Може да гласувате. По компромис 21. Гласувахте. Сега прекратявам гласуването. Отвърля се. Изменение 239.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 Няма да гласуваме. Изменение 251 за, против, въздържали се. Ще проверим 251 електронно гласуване. Отхвърля се. 253 изменение за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. 257 изменения за, против, отхвърля се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 28. Гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. ФЕМ. е без гласуване. Компромис 30 е за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 12 е за, против, въздържали се, приема се. 277 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. Добре. Компромис 33. Електронно гласуване. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. С един глас разлика. Фем 16. За, против. Въздържали се. Да. И тук ще проверим. Нека да гласувате в електронно. Фем 16. Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромис 34. За против, въздържали се, приема се. 284 изменение с устно изменение за, против, въздържали се. Да, моля да гласувате електронно. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Да. И тук се приема. 285 е оттеглено. 235 за, против, възражали се, приема се. 290 не може да се гласува, не е допустимо. 293 за, против, въздържали се, изменя се. 294 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 36. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 301. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 37. За, против, въздържали се. Приема се. 311 изменение. Не се гласува. 308. За, против, Въздържали се. Приема се. 312 за. Против. Въздържали се. Приема се. Ком... Добре ще приемем. Проверим 312 изменение. Гласуването е от... Може да гласувате. Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромис 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. При 314 изменения сме сега за, против, въздържали се, приема се. 316 за, против, въздържали се. Ще проверим. 316. Електронно гласуване. Приключи. Приема се. 318. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 339. За, против, въздържали се, приема се. 320 изменения. За, против, въздържали се, приема се. И това с 321. Приключихме 322. За, против, Имам две уши, ама две различни неща ми се казват от двете страни. Мъж съм, признавам си. 323-то изменение за. Против. Триста двадесет и едно и триста двадесет и три са приети което означава, че 322 отпада. Минахме го, 322. Триста За, против, възражали се, хвърля се. 325 За, против, Въздържали се. Приема се. 328 за. Против. Нека да проверим. 328 изменение. Електронно гласуване. Всички гласуваха. Прекратяваме. Отхвърля се. 329 за, против, въздържали се, приема се. 330 за, против, и това ще проверим. 330 изменения за. Той всъщност гласувате. Прекрати. Прекратявам гласуването. Приема се 331 за, против, въздържали се. Приема се 332 за. 332 е прието. 333 за, против, въздържали се. Ще го проверим. Електронно гласуване. 333. Гласуването приключи. Отхвърля се 334 за, против, въздържали се. И това ще го проверим. 334. Няма да ни навреди да проверим. Моля, гласувайте електронно. Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромис 40. За. Против. Въздържали се. Приема се. 337 изменение. Приема се. 339 за против, въздържали се, отхвърля се. 340 и 341 и второ са идентични. Гласуваме заедно за. Против. За да бъдем сигурни, ще проверим електрон, чрез електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Да, приема се. Триста за. Против. Задържали се. Ще проверим. 347. Гласувате електронно. Включихме. Отхвърля се. 349 изменение за, против. Да, ясно е. Отхвърля се. 350 изменение отпада. 351 също отпада. Триста петдесет и второ. Изменение 352 за. Против. Да, електронно проверка ще направим. Всички ли гласуваха? С малко, но се отхвърлям. 353 за, против. И това ще проверим. Всички ли гласуваха? Приема се. Изменение 355 за, против, въздържали се. И това ще проверим. Всъщност, извинете, извинете, 355 всъщност отпада. Значи, следващото 356 за, против, въздържали се от... Приема се. Компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. 360 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 42 за, против, въздържали се, приема се. 300, 310 за, против. И да, пак ще проверим. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Компромис 43. За. Против. И тук ще проверим. Компромис 43. Проверяваме. Гласуването приключи. Отхвърля се. 358 дафюр. 358. За. Против. Задържали се. Приема се. 267 изменение за, против, въздържали се. И това ще проверим. Електронно гласуване 267 изменение. Приема се. Триста изменение за, против, въздържали се, приема се. Фем 8. Не, не ни е нужно, отпада Фем 7. Фем 7. За, против, въздържали се, приема се. Фем 29 за, против, приема се. Фем 13 за, против, въздържали се, приема се. Фем 14 за, против, ще проверим. ФЕМ 14 електронно гласуване. Ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. ФЕМ 17 е без гласуване. ФЕМ 20. Гласуваме за, против, въздържали се. Отхвърля се. ФЕМ 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Фем 22 за, против, въздържали се. Ще проверим. Фем 22 електронно гласуване. Приключваме гласуването. Да. Отхвърля се категорично. ФМ 23. За. Против. Отхвърля се. 24 не гласуваме, тогава в М26 за, против. Въздържали се, отхвърля се. В М27 приема се. В М30 за, против. Въздържали се, приема се. 370 изменение за. Против. Въздържали. Приема се. 371. Предложението е от 370 до 382 да ги гласуваме в блок. Съгласни ли сте? Е, радвам се, че сте съгласни. Хайде. За. Не. Добре, тогава по-отделно ще гласуваме. 371. За, против, възражали се, приема се. 72. За, против, възражали се, приема се. 373. За, против, възражали се, приема се. 374. За, против, възражали се, приема се. 375 за, против, възражали се, приема се. 376 за, приема се. 377 за, прием, приема се. 378 за, против, съдържани се, приема се 379 за, против, приема се 380 за, приема се 381 за, против, въздържали се, приема се 382 за, против, въздържали се, приема се. Приключихме. Ставаше за нещо въпрос, нещо значи е важно. 384 за, против, въздържали се, приема се. 385 за. Против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение четвърто. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Приема се. 19 за. Против. възражали се. Приема се. 20 и 21 заедно. Идентични са. За. Против. възражали се. Приема се. Компромис първи. Едно. За. Против. Angenommen, dann haben wir das Amendment 24 dafür. Изменение 24 за, против, възражали се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се, Нека да направим проверка. Изменение 30. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Е изменение 31. За. Против. Не съм много сигурен. Нека да направим проверка. Изменение 31. Abgestimmt. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Моля по-дълго да държите ръцете стигнати по-лесно ще бъде. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 7 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, отхвърля се. Нека да направим проверка. Изменение 36, моля гласувайте. Всички гласуваха. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. Извинение 38 за. Против. Нека да направим проверка. Извинение 38. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? С край на гласуването. Приема се. Извинение 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. Извинение 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. By amendment 49. 49-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 с устно допълнение. За, против, въздържали се. Приема се. 51 за, против, въздържали се. Приема се. 53 за, против. Нека да проверим. 53-то изменение гласуваме електронно. Гласуването приключи. Приема се. 54-то изменение. За, против. И тук ще проверим. Моля, електронно гласуване. Haben alle abgestimmt, dann... Или гласуваха. Прекратете гласуването. Приема се. Сем А. За. Против. Отхвърля се. Изменение 55. За. Против въздържали се, приема се. Фем Б не се гласува, фем С гласуваме за, против, приема се. 57 изменения за. Извинете, 56-то, 56 изменения за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, отхвърля се. 58 изменения за. Против. Отхвърля се. 59 изменения. За. Против. Ще проверим и тук. Изменение 59. Електронно гласуване. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 60 изменения за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се. Моля да проверим. Изменение 61. Електронно гласуване. Приема се. 62. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 63 за, против, приема се. 64-то за, против. Ще проверим тук. Изменение 64-то електронно гласуване. Всички са гласували. Отхвърля се. 65-то за. Против. Ще проверим изменение 65-то. Отхвърля се. 66 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 за. Против. Въздържали се. И тук моля да проверим. 67. Гласувахте ли? Добре. Отхвърлено е. 68 за. Против въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70, 70 изменения за, против, въздържали се, приема се. 71 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 73-то. Отпада. 74-то за, против, приема се. Айде да опитаме в група 75 то до 80.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 nein, solange er ich jetzt bringt Добре, бе, айде сега. Аз нямам нищо против, ще проверим. 81 проверка. Das ist angenommen. Прието е. Да, с малко. За. 82 за. Против. Приема се. 83 за. Приема се 84 за, против, въздържали се. Приема се 85 за, против, въздържали се. Приема се 86 за, против, въздържали се. Приема се. ФМД за, против, въздържали се. Приема се. ФМЕ за, против, въздържали се. Приема се. ФМГ за, против, въздържали се. Приема се. ФМИ за, за, против, възражали се. И това ще проверим електронно. Всички са гласували. Фем и се приема. Фем и от. За, против, въздържали се, приема се. Фем К за, против, въздържали се, приема се. Фем Л за, против, въздържали. Трябва да го проверим fem Електронно проверка. Всички гласуваха. fem за. Против. Въздържали се. Може ли електронна проверка? FEM-M. Всички са гласували. Отхвърля се ФММ. И преминаваме към окончателното гласуване на доклада. Електронно гласуване. So. Wer zieht jetzt Wer zieht jetzt von, den, von meinen Kollegen raus? Äh, ich stimme jetzt einmal mit ab. Някой е в повече, един е в повече. А, добре, сега всичко е наред. Така, 44 за 9, против 1 въздържал се. Ja, Предполагам, че всички са наясно, че по именото гласуване ще бъде отбелязано, нали, както това е обичайно по доклада. Както и при предишното. war einen etwas kleineren. Legationsrat wechselt. So, Dann kommen wir zum Tagesordnungs Сега преминаваме към осма точка от дневния ред. Първо изменение. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се. Приема се. Трето изменение за, против. Четвърто изменение за, против, въздържали се. Извинете. Малко управленски грешки. Трето изменение трябва да се гласува за, против. Да, ще проверим. Може да гласувате. Gestimmt. Das ist... Всички ли гласуваха. Отхвърля се. Изменение четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение пето за,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 Иска да направим проверка? Добре. Гласуваме изменение 12. Моля, гласувайте. Всички не гласуваха. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, отново измързелно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се.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 Всички ни гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 38. Пада. 39. За. Против. Нека да направим проверка. Гласуваме изменение 39. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Нека да направим проверка. Гласува втора част на изменение 43. Електронно гласуване. Всички гласуваха. Край гласуването. Отхвърля се. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 за. Против. Нека да направим проверка. Изменение 42. Моля гласувайте. Всички ни гласуваха. Край на гласуването. Приема се. 44 за против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 46. Предходно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 47. За, против, въздържали се, отхвърля се. 48. Искате проверка на изменение 47? Добре. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Да, добре беше да го проверим всъщност. И така,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 Мисля, че можем да сложим край на гласуването. Приема се. 57 беше това. Никой не може да ни обвини, че не гласуваме достатъчно дълго, за да не е правилен резултат на края. 58 за. Против. Нека да направим проверка и на това изменение. Гласуваме изменение 58 електронно. ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 59-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 60. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис F. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис H. За. Против. Въздържали се. Приема се. 64. Четвърто е оттеглено. 65-то. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме доклада като цяло. един колега повече в моята група, така че аз се отказвам от гласа си. Приема се 44 гласа за 10 гласа против. Поздравления за докладчика. И предполагам, че можем да включим резултатите от пълното гласуване към доклада, както вече съобщих. И така преминаваме към следващия доклад. Сега Преминаваме към девета точка от дневния ред. Средиземноморието. Първо изменение за против. Отхвърля се. Компромиса за против. Приема се. Изменение 10. 10 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 за против. Ще проверим. 11-то изменение. Електронно гласуване. Всички са гласували. Приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се. Отхвърля се. За, против. 14 изменение се отхвърля. Компромис Б за, против, въздържали се. Приема се. Компромис С за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 20... Изменение 27 за, против. Отхвърля се. 28 изменение за, против. Приема се. 29 за, против. Държали се. Приема се. Йод за, против. Въздържали се. Приема се. И за, против. Въздържали се. Приема се. 31 изменение за, против. Приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се, компромис и приема се, Г, против, приема се, изменение 44 за, против, 44 да, 44 е право. 44-то изменение за против. Да проверим. Моля, гласувайте. Изменение 44. Гласуването приключи. 45. За, против. Приема се. 46 за, против, Възражали се, подхвърля се. Компромис хаш за, против, отхвърляне. Приема се. 54-то изменение с устно изменение. За против. Въздържали се. Приема се. 53-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 55-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 56-то за. Против. Въздържали се. Не, ще проверим. Ще проверим изменение 56. Отхвърля се. 57 за против, въздържали се. Отхвърля се. И от компромис. И, извинявайте, и компромис и за против, въздържали се. Приема се. 68. За против, въздържали се. Отхвърля се. 69 за против, въздържали се, приема се. 70-то за, против, въздържали се, приема се. 71-во за, против, въздържали се, приема се. Компромис за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се. 79 Отхвърля се, извинете. Благодаря, че ме коригирахте. 79-то за. Против. отражали се. Отхвърля се. Да проверя. Правим ли проверка по 79-то? Добре, продължаваме с 80-то. 80 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 81 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 82 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 83 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 84 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 85 с устно изменение за, против, въздържали се. От... Приема се за. Против. възражали се. Приема се 86-то. 87 за. Против. възражали се. Приема се. 88 за. Против. възражали се. Приема се. 89-то е идентично с 90-то за. Против. възражали се. Отхвърля се. Компромис Л за. Против. възражали се. Приема се. 94-то за, против, въздържали се. Приема се. 95-то не се гласува. 96-то за, против, въздържали се. Приема се. 97 за, против. Ще проверим електронно гласуване. Гласуването приключи. Отхвърлено е. 98. За, против, възрежали се. Приема се. И цялостно гласуване. Електронно гласуване на доклада. на да. Сърдечни поздравления на докладчика. Елизабет. Поздравления. Така. Надявам се все пак да сме приключили всички гласувания. И ви желая една малко по-дълга обедна почивка. Приятна да е и продължаваме в 3 часа. 15 часа.